че темата за данъците е включена в дневният ред както на Г20, така и на Г8. Благодаря. Благодаря. Прекратяваме дебата по този въпрос. Гласуването ще по доклада на госпожа Жули, ще се проведе утре на обяд. А сега пристъпваме към следващата точка от дневния ред. И по тази точка имаме докладчик мъж, първият за тази вечер. Селското стопанство и международната търговия. Това е темата на доклада. Имате думата. Благодаря, господин председател. В една, е, по време, когато Европейски съюз разглежда бъдещето на е, ОСП, е, съответствието между международната политика и международната търговска политика е още по-важно, защото европейско селско стопанство все повече трябва да произвежда обществени блага, като се съобразява с стандарти за сигурност, качество, защита на околната среда и благодействие на животните. Тези стандарти са много високи, е, така че естествено вносителите да е, предоставят същите гаранции. Е, е, е, по време на преговорите в СТО Европейския съюз дълго време и до сега в известна степен е в отбранителна позиция спрямо селско стопанство. Но все пак трябва да знаем, че има някой неправилно разбиране и в край на краищата това стана ясно, когато трябва да се реформира ОСП. Виждаме, че Европейски съюз съюз намали е, в сравнение с други партньори подкрепата си за изкривяване на пазара. И едно странно реши да намали усилите си за износ, е, докато неговите партньори продължават широко да използват е, други средства за стимулиране на износа. Е, от друга страна, Европейския съюз е най-големия вносител в света на сускостопански е, стоки от развиващите се страни. Европейския съюз вече направи изключително великодушно предложение е, по време на преговорите за съско стопанство. Е, сега в момента е, те не станаха обект на равно третиране от развиващи се страни или от новопоявяващите се страни. Е, комисията води двустранни преговори или регионални преговори с много е, търговски партньори. Аз не мисля, че е, търговете за концесии в състоступанство стопанство в край на краищата показват, е, че е, е, ние сме обезпокоени. Госпожо комисар, в тази рамка ние приканваме комисията да гарантира многофункционалния характер на европейско селско стопанство, е, както и на европейския модел е, за производство на храна в селско стопанство. Това е стратегически фактор за европейската економика. Искам да подчертая, че всички отстъпки, които бяха направени за сметка на сълскостопанските производители, при никакви обстоятелства не трябва да продължават в замяна на по-широк достъп до пазара на други страни на европейски промишлени стоки. Ние разполагаме с проучвания, които бяха направени в началото на преговорите трябва да има двустранен достъп до пазара. Е, комисията трябва да е сигурна, че конкурентните предимства на висококачествената европейска стока трябва да се запази. И освен това трябва да се гарантира ефективната защита на е, е, определенето на происхода, упоменаването на происхода е, в преговорите в СТО. В заключение, състо стопанство не е просто стопанска дейност. То предоставя обществени блага от изключително голямо значение за обществото и е, доставките не могат да се гарантират единствено чрез пазара. Ето защо е, основното предизвикателство пред нас е, е съчетаване на тревогата ни, свързана с търговията и с нетърговията. Ето защо, е, колеги, е, економическата картина на ОСП е, се нуждае от по-голяма координация между сълскостопанската политика и търговията и политиката за международна търговия на Европейския съюз. Ние трябва да сме сигурни, че външния аспект на ОСП е, и вътрешния и външния аспект на търговската политика и на сустопанската политика трябва е, да бъдат взети под внимание е, както при двустранни, така и при многостранни преговори с нашите търговски партньори. Благодаря ви, казва председателя. Скъпи колеги, Мисля, че вие се възползвахте, защото нещо изключи часовника и това бяха най-дългите 4 минути от вечерта. Но случва се и това по това време на нощта. Нека да продължим сега с заявките за изказвания. Списъка е много дълъг. За една минута започваме с госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. Нека да кажа, че е много важно и много правилно да дебатираме тази тема. Благодаря на докладчика. В този момент има и протест в офиса на Европейската комисия в Дъблин. Протестиращите ще стоят там цяла вечер, защото е, темата е много важна членовете на Селско-стопанската комисия са много отчаяни и производителите са отчаяни, защото няма никаква съгласуваност между земеделската политика на Европейския съюз и търговската политика на Европейския съюз. Доклада някой ще каже, че е твърде е, силен, но той е, отразява и отчаянието на е, производителите. Примерно, е, в нашата страна животновътството има проблеми, разрушава се околната среда. Вноса на говежда от Бразилия силно подкопава нашето производство. Моля, изчетете доклада. Докладчика прекъсва изказващата се и дава думата на господин Пирил. Благодаря, господин председател. Изключително важно е в Европа да има равновесие между поддържането на една ключова част от нашата економика, която е замеделието и развитието на подходяща външно-търговска политика. Трябва да има баланс, трябва да има търговска стратегия, която да цели развитие на международни пазари, а също така и да се даде гаранция, че нашето земеделие и други сектори ще останат конкурентно способни. Това ще се отрази и на заедостта и на развитието на земеделските райони. Ние искаме да имаме качествена земеделска продукция, искаме да имаме и стабилни търговски споразумения с трети страни които да гарантират безопасността на храните и е, здравето на хората и, до, и доброто отношение към животните. Господин Ферейра. Благодаря, господин председател. Либерализацията на световната търговия в областта на земеделието доведе до големи проблеми в някои региони, до катастрофални проблеми. И понякога това беше в полза само на големите индустриални групи. Не би трябвало да продължаваме така. Световната търговия трябва да се ориентира в една логика на а, комплементарност, а не на конкурентност. Трябва да имаме една плани, едно планирано земеделие и селско стопанство, за да спасим този сектор във всички държави и членки. Това, са, това е, може би, сектора, който се бори най-много с анархията на пазара. Ще ни трябва повече от просто декларация. И, за съжаление, докладчика не постигна това. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор. Uh, um, like colleagues... Благодаря, господин председател. Като много колеги тук, аз искам да благодаря на докладчика за неговия доклад, обаче искам да се съсредоточа върху преговорите с Меркосур, защото за нас в Северна Ирландия те имат потенциала да разрушат особено животновътството. В петък аз се срещнах с представители на хранителната промишленост в Северна Ирландия. Те са 16% 10% от е, брутния вътрешен продукт, десетки хиляди работни места. Е, те устоляха на рецесията е, и осъществяват економически растеж при най-трудни економически условия и те ще бъдат краягален камък за динамична економика и разширение на частния сектор. Либерализирането на пазара, особено преговорите с Меркосур, поставят под заплаха десетки хиляди работни места, а също също така и начин на живота за много е, мои избиратели. Е, давам думата на господин Шон Кели. Както казаха и моите колеги, много съм загрижен, че земеделието се принася в жертва на отара на индустрията. Това трябва да се прекрати. Преговорите ни с Меркосур са недопустими, не се консултира парламента, когато се сключи това споразумение. Говори се за компенсации, но няма как да се компенсира едно общество за загубата на индустрията, на земеделската му индустрия, защото там се губят цели общности. Затова сме толкова загрижени. И въпросите за качеството, вноса, всичко това трябва да се отчете. И в края на кращата основното задължение на Европейския съюз е да защитава своите, да защитава земеделието в Европа. Благодаря, господин Кели, господин Тарабел. Първо искам да благодаря на колегата Папастранко за качеството на неговия доклад, в който напомня основните критерии, които може би са водили преговарящите от Европейския съюз и там се подчертава, че некомерциалните аспекти трябва по-добре да бъдат включени в преговорите. Едновременно с това ние не можем да приемем нашите животновъди, които трябва да спазват много строги норми за околна среда, е, хигиен на производството, сълскостопанско производство е, или благодействие на животните да трябва да бъдат жертвани на международната търговия, където има несправедлива конкуренция, изкривяване на пазара е, спрямо трети страни, които влизат на европейския пазар е, с продукти, които не спазват изискванията за производство в Европейския съюз. И затова искам комисията и парламента да бдят, особено при споразуменията с Меркосур, е, които застрашават животновътството в Европейския съюз и въобще селското стопанство, производството на обществени стоки, което вече беше казано пазар, който с нищо не ни възнаграждава. Благодаря на господин Тарабела. Господин Сикерски сега има думата. Организация Хандо w ujęciu приноши кожищи всички wszystkim участникам. Благодаря. Търговията трябва да допринася за благоденствието на всички участници в нея, но не е такъв случай тук. Цените на производство са много различни, също и цените на трансформиране на продуктите трябва да се следват нормите за качество. В Европейският съюз имаме много високи стандарти за качество и следователно нашето производство е по- малко конкурентно способно. Изправени сме пред избор и безопасност на потребителите или цени. Ние не можем да правим такъв избор. Този избор обаче е, трябва да бъде следван и от третите страни. Не можем да а, изключваме такива важни елементи в преговорите с трети страни. Благодаря. А сега колегата Табажди. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, ние сме разочаровани, защото когато говорим за Европейски съюз, знаем, че той е, е не е най- само най-големият вносител на различни хранителни продукти, но и най-големият износител. Говорим за либерализирана световна система на търговия, за бенефициенти и така нататък. Да, така е. Но аз съм напълно съгласен с колегите, които казаха, че когато комисията открие грешки, например, свързани с мандата и, и други, ние трябва веднага да променим стратегията. Трябва да включим нови стандарти в нашите преговори, било то екологични, било други. Ние нямаме едни същи искания към, изисквания към нашите си производители и към чуждестранните извън Европейския съюз. Но когато сме направили нещо погрешно и си признаем, че е така, ми нека да помислим отново и да се опитаме да променим нещата. Това очакват от нас нашите производители. Благодаря. А сега госпожа Веслан. Благодаря. Благодаря, господин председател. Международната търговия е много важна, що се отнася до развитието по целия свят е така. Тя се отразява и на земеделието. Един от основните проблеми за нас е примерно това, което се случва в Египет, в Тунис, е, в Либия, естествено. Ние наблюдаваме какво се случва там. И един от най-големите приноси на Европейския съюз е, например, да използва сектора на нефтодобива, да речем, да помогне народите там да се развиват. Това ще помогне и да няма мигранти в Европа. Така че ние трябва да разгледаме нашата международна политика с международна търговия с с е, тези страни. Аз е, идвам от страна, където стандартите за отглеждане на животни са много по-високи спрямо средните в е, Европейския съюз. Така че от моя гледна точка смятам, че примерно в Европа средните стандарти са доста ниски. Благодаря, господин Весло, казва председателя. Приключваме с тази тема и чухме всички оратори. Сега нека изслушаме госпожа комисаря Даманаки. Thank you, President. Благодаря, господин председател. Комисията приветства този доклад и благодари на докладчика господин Папастанкос и членовете на двете комисии Селско стопанство и търговия за техните усилия за да говорят по сложен въпрос по разбираем начин. Е, много от предложенията в доклада е, съответстват на приоритетите на комисията, е, както са изчерпателно изброени в много съобщения. Освободаването на търговията всъщност отправя предизвикателства към Европейско селско стопанство и към Европейската комисия, но както парламентът вече призна, има възможности за селско стопанство, които се предоставят от международната търговия при много преговори ние трябва е, да погледнем по-широките предимства, които потенциално се съдържат в е, разширението, в, в отварянето на европейската економика. Ето защо е, трябва да отправим едно е, смислено послание. Необходимо е то, е, защото в момента се водят преговори, както в Доха, така и с, в преговорите с нашите африкански партньори и с страните от Меркосур. Но би било погрешно просто да си представяме отварянето на Европейския съюз като сценарий за загуба за европейските партньори. Различните търговски споразумения всъщност предоставят нови възможности е, вследствие на отстъпките от нашите партньори. Това е един е, категоричен факт. Предварителните е, цифри за 2010 година показват, че Европейски съюз като нетен износител на хранително-вкусова промишленост е повече от 90%. 90 милиарда и, и има печалба от повече от 6 милиона евро. И тази тенденция се обяснява с, стратегическото фокусиране на хранително-вкусовата промишленост е, в Европейския съюз за висококачествена продукция е, с висока стойност и е, търсенето на такава продукция по света е, се увеличава. Е, защото Европейския съюз има традиция, има ноу-хау и ще изиграе важна роля е, в глобалния пазар. И ето защо, е, ако се промените в ОСП през последните две десетилетия увеличиха конкурентоспособността на сълскостопанския сектор, защото самите производители се пригодиха към пазара. Едновременно с това разнообразието на селското стопанство в 27 държави членки е, трябва да се вземе предвид е, и ако искаме да гарантираме дългосрочното бъдеще на селскостопанските райони при е, баланс на териториите, ние трябва да спазваме разнообразието и трябва да разберем, че особено чувствителни отрасли не могат да оцелеят при е, високи нива на вносност е, и е, те ще поставят под натиск нашето производство и нашите цени. Ние договаряме двустранни и многостранни споразумения, но в край на краищата ние искаме да постигнем баланс между нашите отбранителни и нападателни интереси в селското стопанство защото трябва да има равновесие между садто стопанство и останалите части на търговията при преговорите. Комисията съзнава това, и е, ще продължим да играем нашата роля в близко сътрудничество с парламента. Надяваме се да ни помогнете да определим е, правилния баланс и да отправим правилен сигнал към останалата част от света. Благодаря ви. Е, председателя казва с това приключваме дискусията по тази точка. Доклада ще гласуваме утре в 12 часа. И а, а, а, утре в 12 часа е, ще гласуваме проекторезолюцията на господин Папастанкос. И сега пристъпваме